Скъпи колеги, моля заемете местата си. Добро утро! Пригответе си картите за гласуване, защото ще продължим да гласуваме. Вчера не успяхме да прогласуваме всичко и сега продължаваме. Това е точка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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме електронно. 44. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Не съм те чул, Кар Хайнс Флоренц. Нека да проверим електронно 47. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. А3 и А13 заедно. Против? Въздържали се? Приема се. 41 с устно изменение за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 41. Разделно гласуване на две части. Първа част с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За втората част не гласуваме, защото приехме блока. Продължаваме с 4 за. Против. Въздържали се. приемаме се. 48 за. Против. Въздържали се? Приема се. 49. С, с устно изменение за? Против? Въздържали се? Приема се с устното изменение. 5. За? Против? Въздържали се? Не е ясно. Проверяваме електронно 5. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 50 за. Против. Отхвърли се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против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 против, въздържали се, приема се 61 за, против, въздържали се, приема с 62 за, против, въздържали се. Нека да проверим 62 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Десет. Против? Приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65, 66 и 67 анблок за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за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 Против. Приема се. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Няма да го гласуваме. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим 24. Мисля, че мнозинството беше същото като Против. Прекратете гласуването. Приема се. Двадесет проверихме тук. що 24 се приема, така че 25 не го гласуваме. Сега изменение 19 с устно изменение. За. Против? въздържали се, приема се. 19. Няма да го гласуваме и сега електронно гласуваме заключително за целия доклад. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Поздравление на докладчика, 25 гласа за, 3 против, с което приключихме с е, гласуването и можем да минем направо към следващата точка от дневния ред. Имаме огромен брой изменения, така че ще ни бъде необходимо време за дискусия. Каня най-сърдечно всички да останат. Ще изчакам. Ще изчакам докато напуснете. glaube, jetzt haben wir die nötige Ruhe und. Сега мисля, че се успокоихме и бих предложил да започнем с а, дискусията, свързана с а, тютюневите изделия. И като начало давам думата на докладчика. Ако Линда е готова. Заповядай, Линда Макебна. Благодаря, господин председател. Мисля, че се успокоява залата, така че мога да започна да говоря. Благодаря. Първо, е лошата новина. 1300 са измененията. Само за нашата комисия по директивата за тютюновите изделия. Добрата новина е, че много от тях са еднакви. А също така много от тях се отнася до е, актовете по делегиране. Днес е, е, мисля, че трябва много внимателно да разгледаме предложението на комисията, така че в момента няма да обсъждаме делегираните актове. Е, колегите са прави, когато е, говорят, че трябва да се въведе нормален процес на съвместно взимане на решение. Така че специално за делегираните актове много ще внимавам. Е, за да съм сигурна, че прерогативите на парламента, ако обичат колегите е, да не говорят толкова много. Искам да помоля всички, които искат да продължат да разговарят, да го направят извън залата, за да може да дадем възможност на докладчика да направи своето изложение в спокойна атмосфера. Това е важен законодателен акт, който изисква внимание. Благодаря, господин председател. Та имаме много изменения. Измененията не са всички еднопосочни по ключовите въпроси, но има така общи черти между много от тях. най-общо казано, неколци на колеги са готови да се заличи цялото предложение на комисията с изменения, но това не е мнозинството. Мнозинството от колегите приемат ключовите аргументи на комисията в смисъл, че трябва да се действа. Е, освен това не трябва да забравяме защо смятаме, че трябва да се действа. Е, колегите, които искат всичко да заличат, е, трябва да знаят, че в край на кращата всяка страна членка е подписала рамковата конвенция за контрол върху тютюновите изделия и се очаква по тази конвенция да предприемем съответни действия. И сега, както казах, ние може би си мислиме, че сме много изпреварили света, но специално по отношение на тютюневите изделия не сме. В Европейския съюз 28% са пушачите, в Бразилия 15%, в Штатите по 18%, т.е. В, в Европа 28%. Т.е. ние в никакъв случай не се изравняваме с а, а, другите водещи страни. А, наистина има намаление на цифрите, но то не е със същите темпове, което това се случва в другите страни. И в Латинска Америка, и Штатите, и така нататък, където се предприемат много сериозни мерки в това отношение. Освен това, има тенденции в някои страни, където броя на пушачите намаляваше, сега той се увеличава. Тоест целта на директивата е да се направи пушенето не толкова привлекателно за младите поколения, т.е. да се предпазят на някои от нови, младите поколения да бъдат въвлечени в това. Хиляди хора, които са самите те пушачи, не искат децата им всъщност да бъдат. И ние сме за това тук в парламента да се опитаме да прекратим този тенденция на нарастване броя на пушачите. Има много изменения. Ще сложа акцент върху областите, където има най-много и където се сближават позициите. Ако може е, колегите също, които са подали, да пояснят е, съображенията си. Големия въпрос за съставките, т.е. Е, какво може да се слага в цигарите. До тук, до този момент не, не е съвсем ясно. Господин Флоренс от години работи по въпроса какво точно съдържа една цигара. И сега се опитваме да изчистиме този въпрос, да знае обществото какво има в тях. Има изменения от колеги, които искат да се подобри е, системата за докладване от страните членки. Комисията иска правителствата да събират данните, да ги подават на комисията, комисията да анализира и да реши дали да действа. Колегите предлагат да има положителен списък на съставки, т.е. система, където да, която да позволява да се слага в цигарите само това, което фигурира на положителния списък. Интересно ми е да чуя коментара на комисията, защо не са сложили такова предложение, а също така да чуя поясненията на колегите, които го предлагат би трябвало да помислим как ще работи тази идея на практика. После един въпрос от политиката, който буди много противоречия, а не би следвало да го дискутираме. Въпроса за ароматите и съставките. Сега, първо съставките. Комисията не забранява да се добавя захар в тютюна в Европейския съюз се добавя захар към тютюна, който се отглежда тук. В някои страни член, е, членки е, това е забранено да се добавя захар или нещо, което прави цигарите по-вкусни. Моето мнение е, че трябва да се придържаме към предложението на комисията. Разбирам отлично идеята за това да не се прави тютюна по-вкусен, но в край на краищата. Ние внасяме голяма част от тютюна, така че по-скоро трябва да имаме за цел да, какво слагат цигарите, а не да се обръщаме към внос. Въпросът за захарта трябва да се обсъди. Ароматите. Повечето хора приемат общата забрана за най-известните аромати шоколад, мента и така нататък, ягоди т.е. шоколад и ягоди. Е, има а, предложения а, ментови аромат да бъде предмет на изключение. И а, 100 страници има документ от 2010, където се показва, че ментола от една страна има ефект на обезволяващо, но също така разширява дробовете и може да се поема по-дълбоко дима. Штатите също имат заключение, че е, ментола потиква по-често към е, експерименти е, за пушене и че ментоловите цигари се приемат по-добре от младите, защото всъщност по-лесно се пуши ментова цигара, когато започваш да пушиш. А, имаше пояснение от колеги, че ментовите цигари, ментовите цигари се произвеждат в е, Европейския съюз. Да, така е, защото имат е, потребители. И въпросът е, искаме ли все повече млади пушачи да започват да пушат, защото има е, ментолови цигари. В Белгия и е, Германия са забранени ментовите капсули, е, в Бразилия са забранети всички аромати. Штатите искаха да има обща забрана на ароматите, но лобисти успяха да получат изключение за манто. И сега други е, страни е, поставят под въпрос общата забрана на щатите, защото са дали е, изключения за ментола. Мисля, че Индонезия успорва именно това. Тоест, ако ние тръгнем по линията да дадем изключение за мантола, веднага ще започне да се постави под въпрос другото изключение за ароматите. Е, тоест, ще питат защо шоколад, защо ягоди се изключват. Смятам, че трябва всичко да се забрани. За ароматите има един общ е, проблем е, и това е проблема за тютюна за смучене или така наречения снус знаете, комисията ще ви обясня, в Швеция там е проблема, Финландия малко. Швеция има изключение по договорите и има право да продава снус в страната. и някои колеги искат да се махне забраната за продаване на тютюн за смучене в Европейския съюз. Колегите казват, добре, но това си е проблем на Швеция, т.е. той тютюна за смучена и лесност трябва да бъде регулиран само в Швеция. Другия голяма тема е пакетирането и е, етикетирането. Колеги считат, че комисията отива твърде далече, твърде много предписания дава за размера на котията, размера на предупреждението, къде да бъде и така. Аз лично е, е, съм склонна да приема някои изменения, подадени от колегите, където се казва, мисля, че колегите от Португалия а, говорят за опаковка, която е малко по-малка от а, е, стандартната. Мисля, че не трябва чак толкова да се безпокоим за размерите. Можем да приемем подобни изменения. Много колеги са подали изменения за е, цигарите, които сами си правят хората. Комисията подава текст в този смисъл, е, че трябва да са само в малки пакетчета, иначе има ни много големи котии, които се продават. Е, трябва много да мислим преди да определим размера на, на снимките върху котията. Защо има толкова много лобизъм в това отношение? Защото е ясно, че е, те са ефективни. Девет страни използват снимки, 63 страни в света, 9 страни от Европейския съюз. Нищо ново не е това а, има предложение да отпадне изобщо идеята за снимките. убедена съм, че съвета няма да приеме, защото това е практика възприята широко в много страни членки. Но а, по отношение на размера, е, нямам за съжаление котиите тук да ви ги покажа, но на тези много малки, тънки е, котийки е, всъщност е, е, надписа и фотографиите изобщо не могат да се видят. И мисля, че всички данни показва, защото колегите казват, е, няма данни, че фотографиите, снимките имат е, положително въздействие. Е, има, определено е така, много страни затова са разрешили да се слага фото е, е, снимки, и други е, смятат те първа да ги въведат, така че смятам, че ние трябва да застанем за тази идея. Много лобисти се опитват да ни накарат да намалиме размера на предупрежденията. От друга страна, ако... Защото казват, те тия предупреждения не работят, само че ако не работят, защо има толкова лобиране да ги намалим? А също така има изменения, предлагайки да се заличи всичко. На други, които отиват другата крайност, аз лично предлагам да се въведе пределно упростената изчистена опаковка. Много колеги искат да няма разлика, която прави комисията в цялата законодателство, да няма разлика между е, тютюневи изделия и цигарите, които сам си свива човек. Е, общо взето предложението е на комисията е да е, тези изисквания да покриват всички тютюневи изделия. Трябва да обсъдим този въпрос също. Също трябва да обсъдим въпроса с изчистената опаковка, котията без изображение а, има предложение, тя да се отнася за всички тютюневи продукти. Би трябвало да обсъдим този въпрос. Проследяемост, а, а, сигурност а, и съответни характеристики определено или черти. Много а, колеги го приемат като идея. Общо взето не приемам идеята, че по-големите предупреждения улесняват фалшификатите. Комисията тази седмица ще има инициатива, за която би трябвало да ни каже. Е, нов раздел е, предлагаме за е, подсилване на цялата система за проследяемост и сигурност. Трансгранични продажби. Това е област, където има пълен консенсус, че това не бива да се разрешава. Не трябва да има трансгранично продажба на цигари. Става дума за дистанционна продажба, т.е. по интернет. Комисията твърди, че няма много данни за законова трансгранична търговия на цигарите, така че има консенсус за забрана. Някои колеги искам, искат да се забранят всички продажби на тютюневи продукти по интернет, дори вътре в страните членки. Може би комисията може да коментира този въпрос, ако иска. Колеги ми казват, че това не е законно и така нататък. Нови тютюневи изделия. Аз лично предлагам да бъдат пускани на пазара с разрешение от страните членки. Комисията предвижда това само като вариант и една обща система за уведомяване. Много изменения имат колеги, където се предлага да се смени заглавието на главата по-малко вредни е, тютюневи изделия. Нека, ако обича комисията да коментира по тези, е, този въпрос и също така колегите, които ги подават, ако могат да ги е, пояснят, защото много не се разбира за какво става дума. Ако могат да пояснат колегите. Електронните цигари и продукти заместващи никотина. Специален семинар проведохме по тази тема измененията покриват цялата гама от мнения по въпроса за никотино съдържащите продукти. Е, някои колеги смятат, че не следва да се регулира в този контекст, други е, смятат, че трябва да се регулират само никотинови съдържащи продукти, които имат отношение, твърдат, че имат отношение към здравето, следва да се регулират. Искат е, има ограничения във възрастта. Например, аз не съм наясна как точно ще работят тези ограничения за възрастта, освен ако няма процедура за е, разрешителни. Не знам комисията какво смята по тези изменения. Има много колеги, които искат е, всички продукти, съдържащи никотин, електронни цигари, лепенки и така нататък, дъвки, а, искат а, да няма разграничения, да няма две категории, а, е, всичките да са на едно. Има предложение тези продукти да се е, считат за хомеопатични. Един колега пред, предлага това, т.е. да са в, с лек разрешителен режим, не точно като е, лекарствени препарати. Не знам какво смята комисията по този въпрос. Аз лично подавам изменение, господин Флоренс. Е, за някъде по средата да се срещнем, т.е. да има процес за разрешително за електронните цигари, но да не се смятат за лекарствени продукти, защото с директивата за медицински продукти това ще ограничи наличността на тези цигари, защото медицинските продукти могат да се продават само в аптеки и трябва да... Мисля, че можем да намериме разрешение по въпроса за електронните цигари. Някои, е, много са различни мненията, някои искат е, да ги третират изцяло като лекарствен продукт и е, не искат изобщо това да се случва. Съвета, доколкото разбирам, ще върви в посока на лекарствените продукти, т.е. всички никотин съдържащи продукти да се смятат за лекарствени такива. Мисля, че това са основните теми. Има и други области с по-малки изме... изменения. Тук има предложение да се покрият с забрана и пунктовете за продажба в супермаркетите мисля, че от един известен момент нататък няма да има изложени цигари. След това ще стане същото с малките магазини. В моята страна, примерно, говори се за цигари и играчки в Англия. Аз не съм виждал такива, но за Франция ми говорят, че е имало бомбони във формата на цигари. Може би е странно да дадеш на детето си за по, е, коледа подарък е, цигарка бомбонче, но е, явно се случва. Колеги, искат да влезем и в тази област е, за забрана. Има още много други неща, които колегите сигурно ще искат да коментират, но горе-долу това е от мен и искам да чуя мнението ви за изменения. Благодаря на Линда Макевен за увода. Сега продължаваме с докладчиците в Сянка, Каранта Флоренц, е, Рис е, и давам думата на Каранц Флоренц. Благодаря Линда МакЕван за доброто сътрудничество през последните месеци, който прочете 1300 изменения. А, сигурно е прекарал последния уикенд, а, правейки това. Който обаче е направил това усилие, знае, че те са много разнопосочни и ако искаме да постигнем компромис, това няма да е лесно и за това тук, там а, трябва да стиснем зъби, а, защото става въпрос за потребителите. А, ние не сме комисия, която а, отговаря за економическия растеж. Ние сме от страната на потребителите и трябва техният интерес да ни води. Разбира се, че може и в тази посока да се прекали не представям да се очудвам за гъвкавостта на моите либерални приятели. Например, един от тях предлага да се забрани изцяло в Европа производството за тютюн. Това е достойно за уважение, но може да се наложи да се откаже той от немското си гражданство в тази връзка. Председателят прекъсва. Искам да дам възможност на колегата, който, който говори по телефона, да се включи в а, а, нашето обсъждане. А, за да продължа, въпросният колега беше окачествен от немските медии като а, голям мечтател. А, но за да останем в рамките на сериозния разговор, е, би трябвало да се посветим на други теми. А въпросният колега така ли ще взема думата след малко? Господин председател, е, това а, беше а, доста смело изказване. Не знам а, какво те кара да смяташ, че работя за а, интересите на индустрията. И искам, а, искам обяснение или не искам да се правят подобни изказвания. А, господин Лоренц, ако ти ми докажеш, че четири автора, които са внесли един и същи текст, не са го преписали някъде, това е възможно, но малко вероятно. А, бих очаквал коментари а, за мечтанията, но това ще го оставим за друг път. А, за да се върнем на това предложение, което би означавало, че тютюновите изделия ще се продават под тезгяха, мисля, че това също отива прекалено далеч. А, а по въпроса за снузът, а, искам да кажа, че който отвори котията на Пандора, може а, да си нарани пръстите е, това във връзка с предложение от е, Швеция. А, и мисля, че ако и други държави се опитат да въведат а, е, шведските регламенти, а, ще претърпят а, неуспех. Така че аз не бих подкрепил предложения, които а, отиват в тази посока, а, с снузът е шведски проблем и Европа няма да се опитва да регламентира това. Аз, съм против а, тази теза. От друга страна беше ясно, че много колеги ще внесат предложения за изчистената опаковка. А, и това според мен отива твърде далеч. А, и това не би срещнало подкрепа от страна на повечето потребители. А, така че по-скоро бих се придържал по-строго към предложението на комисията в а, връзка с а, а, тези изчистени опаковки. Против съм по-скоро тънките цигари или малките опаковки, защото те са по някакъв начин при мамка. А, подобни опаковки бяха изцяло непознати преди 4-5 години. Сега по някакъв начин са хит и тези цигари със сигурност не са по-малко вредни друга много страстно обсъждана тема, но важна според мен, е въпроса за допустимостта на добавки към тютюна. От а, много години индустрията ни води за носа и на късо въже. Индустрията трябваше да докладва а, не в връзка с а, отделните добавки, а заради тяхното разнообразие има 70 допълнителни вещества, които се слагат в цигарите. И тук експертите трябва да решат дали захар или ментол трябва да попаднат в списъка на веществата, които са допустими. Аз самият не се чувствам в състояние да преценя. Това трябва да се реши от експерти. Защото когато а, цигарата ви гори а, под носа ви с, с с температура от 800 градуса, а, се изпускат вещества, които са доста токсични. А, и дори безвредни вещества могат да се окажат токсични, включително и захар или ментол. А, така че дори принципно да не съм против отглеждането на тютюн, а, ако ние в Европа отглеждаме тютюн, който изобщо не може да се използва и се изнася в други държави, а, ние вместо това а, внасяме от по-слънчеви държави нашия тютюн, защото това означава процеса на озряване на а, растенията. Смятам, че това е безмислено. А, Принципно съм за това, че цигарата трябва да а, има вкусна цигара и а, една вкусна цигара трябва да има вкусна тютюн. А, продаването под тезгях смятам, че е неправилна стратегия. За снуза също казах а, своето мнение по отношение на фотографиите снимките върху опаковките. Мисля, че бих пледирал за национални, национални регламенти. Не знам дали ще бъда подкрепен. А, предложих компромис. Унези, които искат размери на снимките да бъдат 50% от площа да бъде заета от снимка отварят врати за повече, за исканите 75%, за които не знам дали ще получим одобрение. А, и а, в крайна сметка искам а, да завърша с това, че все повече време ще ни отнеме а, преглеждането на предложение за изменение. Председателят. Благодаря. Водили сме и във връзка с други досиета повече а, дискусии. Не можем да докажем какъв е происхода на повечето а, предложения за изменение и можем да обсъждаме по какъв начин можем да проверим а, кой с какъв интерес внася изменение. Сега давам думата на госпожа Фредерика Рис а, от името на либералите. Благодаря. Във всички случаи в Германия поне започна кампанията вече за следващите европейски избори. Поне от това, което чухме. Титанична работа е извършва докладчетата. Да не говорим колко много работа се свършва и в комисиите, които ще дават становище. трябва да търсиме е, компромиси. Виждам, че докладчика вече работи и няма да е никак лесно дори в самите групи да се постигнат тези компромиси, като се вижда колко разнопосочни са позициите. От е, това, което виждам от преводите, има много различни позиции. Освен това ще има и становища и от имко, и други. Е, във всички случаи трябва да се движиме в е, посока на по-голяма гъвкавост прямо е, предложението на комисията за размерите, за опаковките, за в... Ние лично не смятаме, че трябва да е така и като цяло, според мен, би следвало да запазим големия напредък, който прави комисията с това предложение. Това само по себе си би било голяма победа. Какви са приоритетите за нас? Първо да се запази а, забраната за добавките и ароматите, член 6.1.4, ванилия, бомбони, е, ягоди и така нататък. Ние, е, аз е, поне говоря от името на групата на либералите, не само ние считаме, че е, трябва да остане тази забрана. А що се отнася до ментола, Линда Макеван обясни защо е важно да, се, да остане забраната и за него. Също така е много важно е, да се обърнем към е, добавките, които са канцерогени. Аз заедно с Катрин Лепаш подавам изменения по член 5 и да има списък, така както е, съществува той е в Штатите за най-опасните е, добавки. Давам също и предложение за при, приложение с цел да се ограничат тези съставки. Тази, тези добавки, е, е, този списък не е съвместим с позитивния списък, за който говори докладчикът 422-424 са изменения, с които ние заставаме, защото в, в рамките на законодателството Рич също върват в добрата посока. Ние няма да поддържаме обаче най-твърдата линия, най-радикалната, т.е. тази, която се застъпва от е, колегите Уилмот, е, Шитер и други, защото трябва да бъдем последователни. Не можем да направим от е, тютюневите изделия продукти с нулев риск. Ако искаме да имаме такива, те просто трябва... не е възможно. Е, така че не може да имаме крайно радикалния подход. Това е изменение 444, което настояват колегите, но не можем да, за, да забраним всички. От друга страна обаче не можем нали, да кажем, че тютюновите изделия са бомбончета. Е, така че ние, е, либералите, няма да поддържаме тази позиция. Надявам се да има известно развитие в компромисите. Изменение 250 от НП и докладчикът за никотинно вид е, съдържащи продукти, включително електронните цигари. Не знам трябва дали, дали трябва да повтаряме. Направихме изслушване. За нас няма да е възможно да подкрепим предложение, което да ограничи достъпа до електронни цигари, той да е по-ограничен от достъпа до тютюневи изделия, защото в края на кращата значи тютюна, който убива толкова много, ще бъде достъпен, а електронните цигари, които имат по-малък риск, ще бъдат достъпни за продажби само в аптеките. Според мен това е абсурдно. Има милиони потребители в Европа вече, и докладчикът а, говори за решения, които евентуално ще бъдат взети в съвета, да се върви в а, посока в аптеките да се продават електронните цигари. За мен това е абсурдно. Значи тютюна убива всеки втори пушач е, и той ще бъде достъпен, а електронните цигари ще се продават само в аптеките. За нас това е недопустимо. А къде можем да се обединим зад предложението на комисията? Първо за дистанционните продажби, особено по интернет, за разрешителен режим за новите продукти, е, за забрани за реклама, всичко свързано с младите, безплатно раздаване на цигари и така нататък. И е, включително забрана за добавките, за снус сме съгласни да се запази статуквото, т.е. съгласни за дерогацията на Финландия и Швеция нека да си запазят и ароматите в рамките на това изключение. Аз лично никога не съм пушила, не съм и е, потребявала снос. Е, да. Знам, че специално с ароматите въпроса е особен във Франция, е направо опасно. А, е, а, е, също а, въпроса с наргилетата и така нататък. А, е, има, е, действително има много продукти, които привличат е, младите и ние пък имаме за цел, те да са нашата цел, те да са хората, които ние защитаваме. А, и ако мога да приключа, не мога всичко да кажа, защото се твърде много, въпроса с опаковките. Съгласни сме да следваме предложението на комисията 75%. Няма много голями разлики. Има предложение от 65 до 80%, но във всички случаи не би следвало да падаме под амбицията на комисията. В Белгия, за първ път в Европа, ние въведохме изискването до 70%. Може би затова ми е по-лесно да приема тази идея. Може би в други страни членки това не е реалност. Ние изминахме дълъг път и много е добре, че е амбициозно предложението. Също има една интересна идея на колега, който не е тук. Е, основния, Основното решение, най-доброто решение в края на краищата за забрана е цената. Е, има предложение 882, е, което предлага да се отвои теглото на опаковката на така по-големи е, пакети и да бъдат те по-скъпи. Освен това, те и по-трудно се носят. И тук вече създаваме сериозни препятствия на пушачите. Е, затова можем да посъветваме министрите и на здравоопазването, и на финансите и социалните е, да помислят по този въпрос. Сега в, е, в ние в Белгия изнасяме е, тютюн, тук цигарите са три пъти по-скъпи от е, други страни, така че трябва да мислиме по този въпрос и какво правиме с износа и цените. Благодаря. Сат, сатохаси. Благодаря. Благодаря много на докладчика аз мога да се съгласа с нея по ам, повечето от въпросите. Беше. Не беше много приятно от страна на колегата Карханц Флоренс, че критикува колегата за това, че просто е копирал измененията е, от е, индустрията. Искам да коментирам четири неща. Първото е, се отнася до опростената, изчистената опаковка. А, не бива а, да забравяме, че пушенето е, а, убива 700 000 пушачи а, годишно. А, би трябвало да бъде възможно а, не би трябвало да бъде възможно един такъв убиец да бъде продаван в атрактивни и красиви опаковки, защото опаковката продължава да бъде от основно значение за потребителите. Затова аз пледирам за упростена, изчистена е, опаковка. Втората тема, която искам да засегна, е, се отнася до добавките. Линда обясни защо добавките, в това число и ментол, трябва да бъдат забранени. Искам да Напомня на колегите, че рамковата конвенция на СЗО призовава страните да забрани добавките, които правят тютюновите изделия по-приятни за консумация. Нашата група а, предложи да се създаде позитивен списък с добавки, както каза Илинда Макаван. Нашата идея за това предложение е в този списък да бъдат включени съставки, които не са ароматизатори или не а, правят тютюновите изделия по-приятни за а, консумация, а това да бъдат съставки, които като такива не са опасни. И това да бъдат критериите за взимане на, на решение. Това е изменение 583. Третата тема, която искам да засегна, е темата за електронните цигари. Мисля, че електронните цигари са необходими като средство за подпомагане на отказването от пушенето. Изследванията, които ни бяха представени, показват, че електронните цигари не са нито надежно средство за отказване на пушенето, нито са безопасни. електронните цигари комисията предлага да бъдат класифицирани като медицински изделия. Това не означава, че електронни цигари ще могат да се купят само в аптеката. Това е решение на страната членка. Това не е решение, което можем да вземем тук. От страните членки зависи дали подобни продукти могат да се продават в нормални магазини, така да се каже, или само в аптеките. като медицинско изделие, е, те ще трябва да получат разрешително за е, разпространение на пазара, но това няма да ограничи е, разпространяването им. И трябва да предвидим по-кратък преходен период. Четвъртата тема, която искам да засегна, все още не е коментирана от никого, но ние сме е, внесли изменения по тази тема. Това е темата за полония в е, цигарите. Това не е съзнателно добавено вещество, но е нещо, което се, вещество, което се съдържа в е, тютюна. Това е е, разновидност на урана. Продукт на разпада на урана и когато се е, изгори, е, се изпарява и попада в е, белите дробове. Това е най-опасният начин на експозиция на радиоактивност. Е, Изпушването на 20 цигари дневно е, е еквивалент на 200 рентгенови прегледа годишно. Има лесни начини за намаляване на съдържанието на полони в тютюна и за това ние предлагаме гранична пределна стоеност на съдържанието на полонин и в електронните цигари. Сега давам думата на Ана Роспах. Tak, forsittende. <laughs> Ja, jeg taler på vegne af Martin Kjallanen, der desværre ikke kan være her i dag. Благодаря. Аз говоря от името на Мартин Канехан, който днес не може да присъства. Искам да благодаря от негово име на докладчик за добрия доклад и за доброто сътрудничество. Изплаших се от това, което чух до този момент. Господин Канахан а, има малко теми, които иска да засегне. Първата от тях е за електронните цигари. А, в тази връзка ние все още не сме сяло съгласни с а, позицията на докладчика и с а, броя на измененията, в идеалния свят никой не би бил зависим от никотини цигари, но на практика има милиони европейци, които използват тютюнови изделия всеки ден. И у нези, които удовлетворяват желанието си да пушат, стават често жертва на това и не можем да си представим желанието на докладчика да организира да ограничи достъпа до електронните цигари, защото ние сме на мнение, че електронните цигари са най-подходящият начин да се избегнат тези смъртни случаи следствие злоупотребата с тютюневи изделия. Така че ние предлагаме до 2017 година да поискаме комисията да направи анализ а, на ползите и разходите и на рисковете, а, свързани с законодателството в тази област. А, тук а, стотици човешки животи са изложени на риск и наше задължение е да а, постигнем възможно най-доброто законодателство, за да ги защитим. По въпроса за опростените опаковки, разпознаваме целта да се опази публичното, общественото здраве, но все пак сме загрижени за последиците върху свободния пазар и интелектуалната собственост, ако се разберем за разпоредби като в Австралия, защото те надхвърлят изискванията на директивата, рамковата конвенция, която в момента е в сила и за това противоречат до някъде и на принципа на субсидиарност. Затова смятам, че трябва да оставим възможност на производителите да оформят опаковката си според своите желания в някакви по-тесни рамки, защото това би отговаряло на свободата на пазара. И не бива да рискуваме да постигнем компромис на първо четене, да не постигнем компромис на първо четене, ако поставяме прекалено високи изисквания. А, освен това, повечето пушачи а, така или иначе използват допълнителен кълъв, за да не гледат а, тези страшни снимки на опаковките. По отношение на тютюна за орална употреба, не смятам, че това е шведски проблем. И дъчаните, и норвежците използват този вид тютюново изделие доста често. И за това е важно да оставим възможност на тези държави, както докладчикът отбелязва, да се включат в е, разпоредбите и консумацията на тези изделия да остане легална. И а, не съвсем а, сериозно, надявам се за бъдеще да можем да пием кафе с кофеин, така както се предлагат от тук. А, и че никой няма да ни забрани кофеина в кафето. Либе Рос. скъпа Анна Росбах има вече колеги, които а, са си отпечатали а, британския флаг а, върху, а, върху чаще с а, кафе, за да не стават грешки. Сега давам думата на. Е, на господин Роси. Аз е, продължавам да бъда критично настроен към а, е, е, текста на а, комисията, но а, и към а, талибанската позиция на госпожа Мак Аван. Притесняваме това, че този текст и измененията иска просто да унищожи с един удар всички, е, да заколи всички пушачи. Естествено, че тютюн трябва да се забрани да се продава на малолетните и непълнолетните, но онези, които искат да пушат, нека да пушат, онези, които не искат да не пушат. Естествено, че а, има проблеми свързани с путеш, а, е, е, пушенето, но пушачите биват дискриминирани. Те не а, е, могат да намерят любимата си марка, любимата си опаковка, защото законодателя така е решил. Не смятам, че е справедливо да се ограничава свободата на един възрастен пушач да а, пуши, защото същата дискусия може да се пренесе върху кофеина и да се каже, че кофеина е опасен или мазнините, или да забраним и алкохола и така нататък и така нататък. Просто ще стане невъзможно. като че ли трябва да се реагира и на човек да не му остане никаква възможност за избор. Това ме плаши, ужасяваме. А, наша задача е да дадем информация, правилна, коректна информация. В Италия, например, това не е така. Не знам как го правят другите страни, но в Италия няма курсове, на които на младежите и децата да се разяснява колко е вредно пушенето. Ето това би било добра мярка, а когато тези деца пораснат, могат да избират и да решат, ще пушат ли или не. За мен е абсолютно в ръда на нещата да има помещение за пушачи и непрекъснато да се обяснява колко е вредно да се пуши, но онези възрастни, които искат да пушат, трябва да бъдат оставени да, да пишат, да пушат и да пушат каквито си искат цигари, дебели, тънки и така нататък. Не трябва ние да а, слагаме правила на всичко И, а и наред с да изказаните тук мнение, имаме колеги, които пък искат да а, легализират леките наркотици. А, мисля, че обсъждайки тази тема, ние се засягаме теми, свързани с личната свобода. Тревожаме и една друга тема. Темата за електронните цигари, тъй като аз не съм съвсем сигурен, е, че те са безобидни. Съгласен съм, че е, електронните цигари се използват за лекарство, но хората, които аз познавам, искат да се откажат от полушенето и използват електронните цигари, с които, за, за да заместят е, истинските цигари, а не за да откажат пушенето. Те изобщо нямат намерение да а, е, отказват е, цигарите, така че електронната цигара се явява един вид протеза. Ако електронната цигара беше медицинско изделие, е, щяхме да наречем протеза. Това не е смисъл на електронната цигара. Тя е цигара, тя не е медицинско изделие. Имам един много интересен анализ, с който бихте могли да се запознаете, защото в анализа се засягат въпроси, свързани с това как а, тези разпоредби ще се отразят на контрабандата, на економиките на отделните а, държави. Ние не знаем а, контрабандистите как ще реагират на тези а, разпоредби. Парламентът поръча да бъде изготвено и отделно изследване, където също има съмнение и така нататък. Но отделният индивид трябва да има право да вземе свободно решението дали да пуши или не. Благодаря. Госпожа Андерсен има думата. Achso, die kommt gleich aus dem Regel zurück, habe ich gehört. Entschuldigung. Тя сега ще се върне от Реги, т.е. след малко и като пристигне ще й дадем думата. Сега ще прочита тези, които са се записали да се изкажат, а ако съм забравил няколко да се обади. Рихард Зебър, Рената Зобер, Холгер Крамер, Петър Лизи, е, Гленис Уилмот, господин Пирило, Родриго, Родригес, е, е, Естер де Ланге, е, Кристоф, Фьернер и, Фьелнер и Едит Естрел. Всички ли са? Госпожа Гърдини, добавяме още. Предлагам да определим по 3 минути за изказване, за да могат всички да се изкажат, а не последните да изпаднат, така да се каже. Рихард Себер има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на всички колеги, които са се занимавали специално с тази тема, специално докладчика, докладчиците в Сянка и секретарията, които са обработили това количество изменения. Мисля, че Нашата роля като парламент а, и с законодател имаме важна роля и тук говорим за продукт, който е реалност в нашия свят и нашата задача е да го направим възможно най-сигурен, за да а, можем да действаме и като опозители на общественото здраве. А, но смятам, че трябва всички заедно да предприемем стъпки в посока изместване на употребата на цигари и същевременно в посока по-голяма сигурност и безопасност на тютюновите изделия. Разбира се, че Европейския съюз е подписал рамковата конвенция, но трябва да се опитаме да постигнем и повече прозрачност по отношение, например, на веществата, използвани от продукция на производителите и затова съм внесъл две предложения, които отиват в тази посока. Ще обърна внимание на опасностите от пасивното пушене, което засяга деца и а, и, и бременни жени. А, внесъл съм в тази връзка три предложения, защото а, има разлика дали а, човек а, пуши сам или а, причинява ефекти на хора, които не могат да се а, предпазят от това във връзка с а, снимките, смятам, че имаме доказателства за това, че те действат и би трябвало да използваме тази възможност, за да откажем младите хора да започнат да пушат. А, не знам дали подхода на комисията е правилният. Тук, според мен, трябва да проверим дали може да се подобри да се използва по-добре този инструмент за защита на здравето. И накрая бих искал да отправя едно послание към тютюневата промишленост, защото тук се разгарят страсти и у нези хора, които лобират и упражняват натиск, бих искал да апелирам към тютюновата промишленост да, и, да сложи картите на масата и да играе с честни средства, за да могат законодателите в европейските държави да могат да упражнят своята роля. В противен случай би се стигнало до скандали, както в случая с Дали. Благодаря. Сега давам думата на Рената Зомър, казва председателят. Благодаря. Тук искам да припомня, че все пак си говорим за легални продукти а, и не бива да прекаляваме, защото много предложения ми се струват а, а, просто прекалено драстични. Разбира се, че и аз не искам младежи да почват да пушат, но за това са отговорни по-скоро законите за защита на младеща и контрола за спазването на тези закони. Това е а, работа на държавите членки. Същото въжи и за алкохолните продукти и не може да се реши с европейски регламенти. Струва ми се, че малко цинично подхождаме от страна на комисията, ако тяхното предложение влезе в сила, ще отпаднат 5000 работни места, но ще бъдат създадени 8000 нови. Би искала да попитам къде ще бъдат създадени те. И не бива да забравяме, че Хората, които ще загубят работата си вследствие на нашето законодателство, също са потребители. И не бива да забравяме, че носим отговорности за останалата част от света отговаряме пред нашите съграждани, които представяме тук и за техните работни места. Във връзка с системата за обратно проследяване. Смятам, че и тук това, което се предлага е прекалено, защото за малките и средните предприятия, които са а, доставчици или дистрибутори, а, това ще се отрази много зле. А, смятам опростените опаковки също за излишни. Това няма да предотврати фалшифицирането, напротив, ще го а, усили. И мисля, че трябва браншът да а, пакетира изделията по начин, който ще предотврати фалшифициране, а, за да знаем ние какво има в опаковките. Каза се много за електронните цигари. Аз също съм против това те да а, бъдат смятани за медицински изделия, да се продават в аптеки. А, и смятам, че а, наргилетата също не са безопасни, а това е а, път, а, по който младежите започват да пушат. А, по въпроса за а, ароматизаторите, мисля, че а, тук трябва да бъдем а, строги. А, и а, особено това въжи за снузът, който винаги има добавки ароматизиране. Той също не е безопасен за здравето. А, а, но това, което е най-важно за мен, а, са делегираните актове, а, определени от а, комисията в нейното предложението. И а, те са толкова многобройни и са от а, такъв характер, че това би а, довело до обесилване на европейският законодател. Това би означавало, че за в бъдеще комисията ще може да предприема еднолично всякакви промени на действащото законодателство. Действително би било възможно да има чисто технически делегирани актове, но смятам, че комисията отива отвъд е, допустимото и ние трябва да се противопоставим. Председателят, благодаря. Сега давам думата на докладчика в сянка от името на ГУЕ, госпожа Андерсен. Имате думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за Инда Мак Аван, но имах становище в комисия Реги. Голяма е броя на измененията и ясно е, че тютюневата а, промишленост е положила големи лобистки усилия, защото е, видяхме малко изменения, които подобно на моите се опитват да защитят потребителите, а не производителите. Днес разбрах вече, че е обсъден въпроса за стандартизираната опаковка. Искам да разкажа за някои събития, които се случиха в Ирландия. Министър-председателя и много а, е, министри so, significant... разговаряха с тютюневата е, промишленост и Ирландия взе решението да върви към 100% стандартизирани опаковки. По този начин Ирландия ще бъде първата страна членка на Европейския съюз и втората в света след Австралия, която въвежда подобни мерки. Надявам се, че ние ще създадем положителен прецедент и ще насочим в тази посока дискусията в Европейския парламент. Що се отнася до характер характерните ам, овкусители и ароматизатори. Mm. Аз е, се изказвам е, в полза на пълната забрана на всякакви е, добавки, което включва всякакъв вид добавки, които биха повишили атрактивността на продукта. Мисля, че предложението на комисията ще бъде трудно за осъществяваше на практика Целта на тези добавки е да маскират не до там приятния и острия вкус на тютюна. Едно от моите изменения засяга проблема с използването на захар в тютюневите изделия. Мисля, че не трябва да предвиждаме изключение за тютюневите изделия. Насоките на СЗО а, сочат, че трябва да а, намалим употребата на всякакви продукти, които по подобряват вкуса на тютюневите а, а, изделията. всякакъв е, вкус е, или ароматизатор не би трябвало да бъде е, разрешен защото това са веществата, които привличат младите хора. А, ние сме внесли съвместно изменение относно позитивния а, списък на добавките, които биха могли да бъдат използвани в тютюневите изделия. За всички останали предвиждаме специално разрешение. Смятам, че повечето теми са обсъдени вече тук. Благодаря още веднъж на Линда Макаван. А, благодаря благодаря и на вас, господин председател, за разбирането. Господин Крамър. Господин председател, аз мисля, че в една демокрация дебата е най-важният инструмент. Дебата трябва да се води с аргументи и, и не, аз мятам, че е загуба на демократична култура, когато се стигматизират определени аргументи и се представят като лобистки изказвания. Това е точно това, което направи Карл Хайнц Флоренц защото има добри и не толкова добри аргументи и бих искал в нашата дискусия да обменяме аргументи, да не си говорим за това кой когото представлява. Чух, че нарекохте Рената Зомер, Рената Крамер. Това ще го обсъдим в кафе почивката. А, може е, Карл Хайнц, имам само 3 минути време и бих искал да се изкажа. Е, искам да се изкажа по същество. Присъединявам се към това, което каза Рената Зомер и някои други колеги. Според мен е, директивата, върху която работим, е твърде рестриктивна и отива твърде далеч Що се отнася до опаковките, разпоредбите, които предвижда комисията, отиват толкова далеч и са толкова рестриктивни, особено при член 12 и 13, че се запитах дали комисията не иска сама да си произвежда тези опаковки, защото разпоредбите вече нямат нищо общо с пазарната економика. Те са толкова рестриктивни. На ниво СЗО сме подписали декларация, с която сме се са задължили 50% от повърхността на опаковката да бъдат предназначени за предупреждение. Защо сега изведнъж искаме тези проценти да станат 75? Какво искаме да направим? Да убедим повече хора да пушат по-малко, заемайки не 50-75% от площа на опаковката с предупредителни сигнали какъв е, е аргумента да се направи това? А, и защо комисията иска да засегне тези е, е, любимия продукт тютюн за свиване на цигари? Защо е, комисията иска сега да задължи производителите да не, го, да не продава този тютюн в кутии, а, а в е, турбички? Защо да не го продава в кръгли кутии, а в турбички? Аз просто не мога да намеря никакво смислено обяснение за това. И, много ме. Е, а, попитах а, е, комисията каква е тяхната обосновка, не получих отговор. Не се оставя вече никаква свобода за дизайнерско оформление на продуктите. Комисията а, е, задължава всички а, опаковката да няма, да не съдържа никакви е, елементи, които внушават положителни емоции. Това ми напомня за комунистическите режими. Това няма нищо общо с демокрацията. Какво е това? Кой го решава? Е, това ще се определи с делегиран правен акт. Много бих искал комисията да ми отговори какво означава тази произволна е, формулировка. Мисля, че тази директива, такава каквато е в момента, просто ще е, налее вода в мелниците на евроскептиците и ще им даде допълнителни е, аргументи. Е, и мисля, че нашата дискусия тук би могла да задълбочи евроскептицизма. Петър Лиза. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да се придържа към аргументи. Разбирам до някъде колегата Флоренц и неговото вълнение, защото цитата, това, което той цитира, изобщо не беше добър аргумент. той цитира една е, статия от е, Вестник, е, в който твърди, че всички хора, които се занимават с опазване на климата в, на европейско ниво, са мечтатели. Не мисля, че това е добър начин да се борим а, с евроскептицизма, когато а, цитираме подобни неща. А, връщам се на а, тютюневите изделия. Смятам, че предложението на комисията е доста балансирано и аз го подкрепям. А, когато говорим за размера и броя на цигарите в един пакет, съм съгласен с докладчика. Едва ли трябва да бъдем по-строги в регламентирането. За допълнителните вещества смятам, че при електронните цигари трябва да бъдем малко по-прецизни. А, има три предложения, с а, които не съм съгласен. А, 13, 20 и а, 52 и 53. А, и бих искала те да се преразгледат. Смятам, че трябва да обърне повече внимание за опасностите на пасивното пушене за а, децата. И ако а, излезете на улицата и попитате, знаете ли какви са вредите от пушенето, повечето знаят, че това вреди на здравето. А, но има и а, други видове предупреждения, като например, а, а, че а, има опасност от а, заболяване от менингит или преждевременно раждане. И това са факти, които са малко известни. бихме могли да обърнем внимание върху това. Всеки, разбира се, взема решение за себе си, но може би размислил, когато знае, че неговото решение има ефекти върху деца. И за това бих помолил вие да обърнете повече внимание на тези изменения. Във връзка с делегираните а, актове в а, процеса на комитология ни изра... сме изработили всички тези предупреждения. Сега обаче има предложение от а, комисията и не може да се очаква, че ще обсъждаме всякакви подробности във връзка с предложението на комисията, но комисията накрая сама ще реши какви предупреждения ще бъдат публикувани. Благодаря. Дам думата сега на колегата Пауло Бартолоци. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчика за нейната работа. Както други италиански представители в тази комисия, ние внесохме много изменения. и сме изненадани какъв широк спектър е, от мнения са застъпени от е, интелектуалната собственост е, през конкуренцията на вътрешния пазар, безопасността на гражданите и така нататък. И целите за опазването на публичното време някак си остават на заден план. Когато говорим за правното основание се споменават националното законодателство и функционирането на вътрешния пазар. Това е отразено в предложението на комисията. Но много национални парламенти взеха отношение по този въпрос. Например, в Италия имаше отрицателно становище на Италианския сенат и парламент във връзка с принципа на субсидиарност и днес тези опасения се потвърждават когато говорим, например, за продажбата на цигари, като че ли не сме в състояние да коментираме предложението на комисията, а се придържаме само към функционирането на вътрешния пазар. И хармонизирането би довело до ам, принуда на държавите членки да приемат нещо, с което не са съгласни. А, опростените опаковки, според мен, също отиват а, твърде далеч и се намалява ролята на информирането, на правото за собствено решение и това според мен нарушава също така правата на интелектуална собственост. Имаме съмнения и във връзка с рисковите продукти. Тук се очертава една рамка, за която много колеги говориха. Правомощите на комисията също трябва да бъдат а, разгледани и да се предприемат по-малко мерки, защото една част от тях е, са предмет на националните законодателства. В е, редица предложения за изменения не става въпрос за предложението на комисията, а за е, общественото здраве и здравето на потребителите. И се говори за отрицателните последици от едно стимулиране на продажбите. Самият аз съм убеден, че трябва да направим повече в а, посока а, насърчаване на производителите и на обществеността да информират повече, да провеждат а, кампании, а, да предоставят а, е, информация на, за ученици. Сега давам думата на доклад. Благодаря. Искам е, да кажа, че е, разбира, разбирам е, всички съображения на колежката от Ирландия и поздравявам ирландското правителство за взети те мерки. Не смятам, че трябва да снижаваме обаче дебата до ниво, където да сравняваме тютюна с кафе или други продукти. Не може да подценяваме колко огромен проблем е пушеното за общественото здраве. Всеки втори, който пуши, умира от това. Това е огромна цена за системите на здравоопазване, но и за човешкия живот. Не можем, не можем да принизяваме дебата в такъв смисъл много различни мнения са изказани. Аз няма да оспорвам голяма част от тях, но за електронните цигари те трябва да бъдат третирани като всеки други продукт, който се употребява за намаляване или отказване от пушене. Не можете да ме разобедите в това. Въпроса за излагането на цигари в магазините. Има много е, страни, които забраняват вече това. Има и е, изследвания, когато, които показват, че тази практика намалява разпознаваемостта на цигарите. Има изследвания от Нова Зеландия, че е, е, когато има подобни Е, щандове, които излагат цигари, е три пъти по-голяма вероятността младите хора да започнат да пушат. Така че, според мен, тютюневите изделия не трябва да бъдат излагания. Разбира се, има и производителите могат да прибягват до съдебни е, процедури, е, като се твърди, че това е, е дискриминация, но смятам, че този въпрос трябва да бъде уреден на европейско ниво. Мисля, че ние можем да използваме този тип мерки като допълнителни инструменти за предотвратяване на тютюнопушене и съответно всички болести и смърт, свързани с него. Благодаря. Дам думата на колегата Родригес. Благодаря, господин председател. Много амбициозно е предложението. От 12 години няма преразглеждане на директива в това отношение. Вървим в правилна посока Виждаме и колко огромни интереси е, застават за тази тема. Лобирането беше изключително силно. Испания е, е производител на тютюн и мога да ви кажа, че употребихме повече време да обясняваме е, какво не засяга директивата, отколкото да разясняваме за какво става дума. Става дума да се постигне равновесие между един пълна, пълна забрана за пушене и ем, регулиране на дейността на тези, които изличат печалби от това. Младите е, хора, е, примерно, е, не почват да пушат с пури, затова не смятам, че трябва да се забраняват всички тютюневи продукти. Освен това, трябва да е, отчитаме положението в различните страни. И когато говориме за тютюн, е, трябва да е ясно, че когато е, се пуши, се пуши тютюн, а не е, приятно миришеща канела, да речем. Е, за добавките а, е, има неща, които трябва да се добавят в процеса на обработка за, харта не, не е, е продукт, който се е, добавя за да се скрие вкуса на тютюна, просто такъв е производителният процес, както се добавя вода в концентрирания портокалов сок. Трябва да търсиме е, баланс, равновесие, за да не е, изгубваме от погледа си крайната цел, т.е. защитата на младите и е, опазването на общественото здраве. Тези неща се обсъждат и в Комисията по здравеопазване. Ние трябва съответно да е, изкажем своята позиция пред е, производителите да не се поддаваме на лобизъм, но не следва и да бъдем абсолютно радикални и да забраняваме всичко и да се месиме в ежедневието на европейските граждани. Um, like many others, but not all. Благодаря, Естер Деланге. Uh, като всички останали, аз искам да направим така, че е, тютюневата индустрия да не получава нови клиенти. Когато в Белгия се въведе забрана за пушене във всички ресторанти и кръчми, всъщност значително се намали броя на преждевременните раждания, което означава, че има директна връзка с, с тютюнопушенето. Петър Лизе говори за това също искам да очертая един друг въпрос в времето, което разполагам. Рамковата конвенция за продажба на тютюневи изделия, където се предвижда да се забранят продукти, предназначени за деца, играчки и бомбони под вида на цигари. Аз съм получавала такива за, не точно за коледа, а, за Свети е, Николай малко по-рано и си играехме с тях, но действително такива продукти не са забранени. Трябва да се помисли. И сега продуктите, които е, примамват децата, са много по-развити от тези цигарки, с които ние си играхме. Примерно е, наргилето, където няма никотин, има само умирезители, там има проблеми. Първо, не се знае какви са въздействията на тези умиризители върху здравето и второ, те много привличат малки децата или младите хора. Защото има и лампички, когато дръпнеш, те се запалват тези портативни е, цигари, аркилета и децата, е, хората са много, младите хора са много е, привлечени, като по този начин потенциално ще бъдат привлечени после и към пушене. Ние трябва да се, да разработим и този въпрос. Според мен трябва да забраним този тип цигари, които се запал, запалват и лампичка. Подавам съответни изменения. Мисля, че не е лесно е, за законо, законово да се намери формулировката. Аз лично я нарич, ги наричам има, имитационни продукти, имитиращи продукти, но можем да се споразумеем за формулировката. Не е, не е проблем. И все пак не трябва да забравяме, че не само парламента трябва да се притеснява от опитите на комисията да иземе всички правомощия за правоприлагане. Мисля, че не само ние се притесняваме, мисля, че много национални парламенти се притесняват от, от това какво ще се случи, ако дадем на комисията правилото да ревизира в бъдеще законодателството посредством делегирани актове. Знам, че Холандския парламент се е, притеснява от това. Линда е, може да говори по този въпрос. Ние би следвало малко да поограничим амбициите на комисията. Благодаря, Кристофър Фьолнер. Благодаря на Линта за това, че очерта два пътя по отношение на снуза или да бъде позволен е, в Европейския съюз или да се спазва договора за присъединяване на Швеция. Е, това са двата варианта. Мисля, че трябва да е важно, че ако оставиме този въпрос на страна, не правим избор. Трябва да е, съответно да направим изменението, защото в момента ние просто въвеждаме изменения. Значи е, не можем да го забранем на пазара. Е така, трябва да е ясно какво се случва в Швеция. А, ако позволем а, е, да има а, е, цигари и да забраним снус, а, ще е равно все едно да, и, и да регулираме снуза, значи да забраниме водката, но да позволиме червеното вино да се пие във Франция. Аз лично смятам, че трябва да има, да се направи избор. Лично, според мен, сноза трябва да бъде позволен. Не може по-малко вреден продукт да е предмет на забрана или на по-силна регулация, отколкото стандартните продукти във всички случаи. Също за електронните цигари е странно да бъдат по-малко достъпни от е, обикновените продукти. Знаете, честно, се е, е, видимо по-малко вреден. В Швеция има много по-малко е, засегнати е, хора. Е, е, и сега въпроса е, че е, не че снуза е безопасен, а просто е, пушенето е толкова много по-опасно, че на него фон е, снуза е много по-безопасен. Затова е странно той да подлежи на забрана в много по-силен мащаб, отколкото по-опасните продукти. Сега, съгласен съм с съображенията, че може би да се позволи да се ползва не е точната мярка, но пък и да се забранява е странно. И е, не става дума само за Швеция. В Дания също този въпрос е много сериозен. Там се продава сност. В Норвегия споразумението за Европейската економическа област също там също се потребява. И за това, според мен, най-разумното би било да се каже, че ако има страна членка, която иска да го позволи, може да го направи. Тоест някъде в регулацията трябва да се съдържа идеята на може, разрешено е да го направят. Така че е, надявам се да сте готови да приемете едно или две изменения по снуза, за да може да се регулира въпрос. Благодаря. Сега давам думата на Едит Естрела. Difícil, assunto tão polêmico. Благодаря на Линда Макаван за това, че работи по тази толкова е, оспорвана тема. Защитата на общественото здраве е на цел, за което би трябвало да работим. Доказано е, че не е вреден за човешкото здраве и може да доведе до смърт. Така че ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да направим така, че е, младежите и децата да са запознати с е, проблема. Също така обаче трябва да вземем някакви разумни решения по отношение на индустрията. Също така трябва да вземем под внимание всички аспекти, свързани с борбата с нелегалната търговия и измамите. Що се отнася до ситуацията в Португалия? В Португалия е забранена а, всякакъв вид реклама на тютюневите изделия. Пряка, непряка, всякакъв вид тази реклама е забранена от закона. Внесла съм заедно с други е, изменения, изменения по от, на, точка е, и благодаря на Линда, че ме подкрепи. Е, това е изменение свързано с е, опаковките. В Португалия разпоредбите за опаковката са много стриктни. Единствената промяна, която е възможна, В Португалия е забранено дори да се изписва марката. Ефекта на, на, на, на това ще бъде абсолютно унищожителен за производителите, защото ще изисква от тях огромни инвестиции. ще се увеличи е, безработицата, която и без това е висока, особено в е, моята, от, в моята страна. Ако променим а, е, а, е, е, размера на цигарите, дължината на цигарите, това няма да промени съдържанието на а, никотин в тях и няма да спре младите хора а, от а, пушенето. И, и за това ние сме против изменението, предложено от либералите за увеличаване на размер и бройката, защото това е свързано с различни въпроси, свързани с интелектуалната собственост, марката. И не бих засегнала също така и меките опаковки. Госпожа Гърдини има думата. Potremmo dire che siamo tutti eh... Всички сме съгласни като каз, с това, че пушенето е вредно и ние трябва да се опитаме да ограничим колкото може употребата на тютюн. Можем също така да кажем, че наш приоритет е защитата на младите хора и предотвратяването на започването на пушенето и предотвратяването на пасивното пушене, както много добре каза господин Лизе. Но трябва да, да работим за тези цели с по-ефективни инструменти. ми... Мисля, че е, е, Аз съм италианка и не вярвам, продължение на години Италия се бори с употребата на тютюневи изделия. Официалните данни сочат, че от 2003 до 2012 година процента на пушачите спадна от 27,6 на 20,8%, т.е. 6,9% е се намалял дело на пушачите. Този резултат е страхотен. Стратегията, която е ни е различна от тази на комисията. Съгласна съм с госпожа Естрела и не разбирам каква ще бъде разликата, ако цигарата е по-малка или по-голяма, каква ще бъде разликата за пушача. Аз вярвам в обучението, в просвещаването на малките деца швейцарските изследователи са установили, че това е работеща мярка. А, мерките, които се предвиждат, ще насърчат нелегалната търговия и а, фалшиви, фалшивите продукти фалшивите цигари, както се установи, са много по-лоши от останалите, защото те са замърсени и така нататък. Така че те представляват голям риск за здравето и не там трябва да насочим а, усилията си да спрем тази фалшификация. Ако стандартизираме опаковките, това ще направи фалшифицирането на продуктите по-лесно. Ние не знаем тези фалшиви продукти какво съдържат и по какъв начин могат да отровят хората, които ги използват. В дългосрочен план хората ще се разболеят от ужасни заболявания. И накрая, относно електронните цигари, трябва да помислим за риска за нов... младите поколения да ги намалим, защото не можем да влияем на политиката на страните членки, които се опитват да намалят риска. Благодаря. С което изчерпахме списъка на ораторите. Мисля, че е, това е една от е, най-големите законодателни инициативи, по които работим в нашата комисия. Доста успорван е, Факт е, че е, до 700 души умират е, вследствие на тютюнопушене. А, ако го разделим на страните членки, както направи Кархайнц Флоренс в един предишен е, дебат. Е, това ще означава, а, е, а, че а, а, всеки ден а, а, биха могли да загливат пътниците от един самолет, който е се разбил. Намираме се в е, дилема. Ясно е, че е, чрез закони няма да откажем един 60 годишен пушач, който е пушил цял живот. Това е ясно. А, е, закона, по който работим, с неговите изменения, а, е, има за цел а, да младите поколения да не се пристрастяват и да не започват а, да пушат. Мисля, че това е смисъла на закон. Там, откъдето съм аз, си има една поговорка, която гласи, че трябва, която означава, че трябва да бъдем умерени, да не прекаляваме. Е, и мисля, че това трябва да е подхода, който трябва да изберем. Е, трябва да работим за здравеопазването, да правим така, че младите хора да не започват да пушат. Трябва да се занимаем и с новите продукти. Организирахме workshop за електронните цигари. Аз не бях много доволен от неговия резултат защото не ми стана ясно защо е въведена граничната стоеност на електродните цигари, защо те трябва да се забранят и да се продават само в аптеките. Електронната цигара не е инструмент за отказване на цигарите, а е продукт за онези, които искат да продължат да приемат никотин. Мисля, че с тези въпроси обаче трябва да се занимават докладчиците в Сянка а, и заедно с Линда Макавън а, да направят нещо с всичките 1600 изменения. А, Надяваме се да направим така, че да приключим с е, тази директива до изборите за нов парламент. Е, ние настояхме комисията колкото може по-рано да ни представи това предложение. Това беше много трудно за комисията, защото сте смени комисаря, но малко преди коледа комисията успя да изготви предложението. Един месец преди нашите очаквания ние много се радваме, че те реагираха толкова бързо и сега е наша задачата да работим по законопроекта, пак подчертавам, без да прекаляваме и независимо от това дали опаковката ще бъде кръгла, квадратна или с някаква друга форма, да постигнем добър резултат. В заключение, преди да дам думата на докладчика за заключение, ще дам думата на комисията, защото бяха зададени е, много въпроси. Ще помоля комисията да вземе отношение по въпросите на колегите, които присъстват в залата, след което ще дам думата на докладчика. Е, е, Благодаря. Първо, е, благодарности за отличната и тежката работа на докладчика. Благодаря на депутатите за коментарите, измененията и въпросите. Някои въпроси ще коментирам. Първо, за регулирането на съставките. Ние предлагаме характерните аромати да бъдат забранени, примерно миризма на ванилия или ментол – Предлагаме ги, е, тази забрана, защото така за младите хора е по-привлекателно и по-лесно да започнат да е, пушат. Има сега тенденция да се използват аромати като ванилия, вишна, шоколад и така нататък. Е, ментови капсули, вкарани в филтъра. Също в пазарния дял се увеличават изключително много продажбите на ментоловите цигари ментоловите цигари повишават а, а, и е, желанието за експеримент. А, тоест, а, а, ароматите а, е, имат отношение към а, е, поведението на пушене на всички възрастови а, групи. Освен това, те маскират и крият а, чувството, че се ползват вредни продукти. А, Второ, опаковките и етикетирането. Доста въпроси бяха повдигнати по този тема. Е, изследвания показват, че по-големите надписи, по-големите изображения имат своят ефект. Докладчикът каза същото. Затова предлагаме 75% за според нас това е балансирано предложение. Не трябва да забравяме също изтъкнато бе и в дебата тук, че в Белгия, където трябва да се използват три езика, 65% от опаковката е заета от тях. В Канада се увеличи е, размера на предупреждението до 75% и има научни данни, че има положителен ефект това. Много важен въпрос – електронните цигари. Нека да поясня нашата позиция тук. Комисията иска електронните цигари да се използват напълно целият е, потенциал като ефективни е, помощни средства, но те трябва да бъдат и безопасни, и ефективни, и с добро качество. И съответната регулаторна рамка, е, когато я обмислихме си, зададохме следните три въпроса. Как да сме сигурни, че те ще са безопасни, произведени по добри практики? че е, дават е, своя потенциал за помагане за спиране на тютюнопишенето. И трето, как е, е, да направим така, че те да не се превръщат в привлекателни продукти за млади хора и да е, създават никотинова зависимост. Проучихме всички е, варианти и за това предлагаме никотинови цигари с никотиново съдържание над определен прак да се е, третират като е, лекарства, като заместваща терапия. А, ние така, обмисляхме и специален режим, но зададохме си тези въпроси, получихме съответните а, отговори и считаме, че е, в предложението ни има достатъчно логика и е, е ефективно. И накрая е, съобщението на комисията за СНУС на 5 юни ще бъде. извинете за незаконен трафик на цигари. Ще има съобщения на комисар Шемета. А за делегираните актове, когато търсихме решения по последните разработки, е, решихме, че е, техническите въпроси трябва да се регулират по този начин, защото те е, дават само ограничени правомощия на комисията, а ние можем да отчитаме развитието на пазара. И е, също в е, съвета има тежнение за по-добро определяне на е, лимита на делегираните актове. Трябва да се направи така, обаче, че да имаме достатъчно гъвкавост по отношение на последните научни достижения. По економическия дебат 2%, само 2% намалението, много, казвате, че не е достатъчно амбициозна целта, 2% намаление на потреблението но ние показваме, че е, е, броя на пушащите ще се намали с е, половин милион. Тоест, върху индустрията економическото отражение ще е малко, а за публичното здраве много голямо. Ще оставам и колегата да обясни въпроса с положителния списък на съставките и за харта. Uh, За положителния списък комисията се занима с този въпрос и внимателно анализира възможностите. По редица причини на този етап не сме предложили такъв списък. Първо, защото въпросът е изключително комплексен. Има хиляди добавки, които се използват и биха могли потенциално да се използват, така че една добавка много лесно би могла да се замени с друга и ще бъде много трудно да регулираме тези добавки. Второ, създаването на един положителен списък списък би, могъл, би могло да създаде грешното впечатление, че тези добавки са добри за човешкото здраве, е, което не е така. Тютюневите изделия винаги ще бъдат вредни и ние не желаем да създаваме такова грешно впечатление. Трето, ако искаме този списък да бъде сериозен, трябва да разработим много стрикни критерии, а никой на този етап не знае какви биха могли да бъдат тези критерии. Можем да се съсредоточим върху тяхната токсичност, върху пристрастяването, до което водят, или пък дали улесняват вдишването, изобщо от научна и техническа гледна точка ще бъде трудно това да се направи. И ако приемем този списък на сериозно, ще повлияем в крайна сметка отрицателно на онези, които отглеждат тютюн в Европа и изобщо управлението на един такъв списък ще представлява голяма административна тежест и ще иска много усилия и ресурси. Поради тези причини на този етап комисията не предлага положителен списък списък. По въпроса за стандартизираните опаковки искам да бъда съвсем ясна. Комисията не стандартизира всички опаковки. Например, за продукти различни от цигари и тютюн за свиване на цигари е възможно в опаковките да бъдат всякакви. По отношение на цигарите, те и тютюна за свиване на цигари наистина предлагаме стандартизация, но намерението е а, да осигурим а, добра видимост а, и възприемаемост на предупрежденията за вредата върху здравето. Меките опаковки са напълно възможни в рамките на предложението, но ние желаем да избегнем заблуждаващите опаковки, които биха могли да бъдат атрактивни за младите хора, например опаковките с форма и размер на червил. В дискусията с страните членки обърнахме внимание, страните членки ни обърнаха внимание на някои трудности във връзка с опаковките и ние ще поработим върху тях. Разбира се, промяната в разпоредбите за опаковките ще създаде проблеми на производителите на опаковки Нашия отговор е, че дори и да се предвижда опростяване, въпреки че се предвижда опростяване, все пак ще трябва да се произвеждат опаковки. Е, ще има изображения, предупреждаващи за вредите, надписи и това ще бъде е, предизвикателство за е, опаковащата индустрия, може дори да тласне напред развитието на този бизнес председателя, благодаря на комисията и в заключение давам думата на Линда Макаван като докладчик. Uh, благодаря. Повечето от колегите май си тръгнаха вече за избирателните райони, така че няма да отговарям в подробности на коментарите. Само ще кажа. Госпожа Гърдини говореше за фалшификати и е, че предложенията за изображения ще доведат до повече е, фалшификати. Няма никакви данни за това. Никакви. Много е лесно в момента да се фалшифицират и съществуващите опаковки. Е, фалшивите цигари са определено огромен проблем и в момента и съвсем реален, но той е свързан с цените, а не с опаковките. И никой не казва да намалиме цената на цигарите, за да спрем незаконните цигари от Беларус или от някъде. Така че, нека да обмисляме нещата по същество. Това е проблем за целия отрасъл. Няма данни в никакъв случай за връзка между изображенията и фалшифицирането. Изчиствената опаковка така или иначе ще има характер... черти за сигурност, е, е, освен това изображение. Така че нека да дискутираме колко е, да е голямо изображението, да го дискутираме с аргументи, но да се каже, че заради по-голямото изображение ще има фалшификати, не може да бъде така. Колегите споделиха мнения, които съм готова да обсъдя. Съвета много бързо се движи в посока постигане на споразумение. Те искат да се постигне е, окончателното споразумение в рамките на мандата на парламента и на комисията на сегашния мандат. Е, ще започна да се изготвят компромиси. Е, аз ще започна да изготвям компромиси следващата седмица с докладчиците в сянка. Ще отчита така разумните искания. Няма, разбира се, да приема исканията за заличаване на целия текст. В другите комисии също са въпроси. Има комисии, където работата е по-трудна от другите, но във всички случаи те работят по подробности, но не поставят под въпрос необходимостта от това законодателство. Така че ние ще започнем да работим. Надявам се, че и колегите няма да забравят цифрата, която споменахте, господин председател, 700 000 души. И ако искаме нещо да постигнем, трябва да работим. А ако не искаме, трябва да отговорим на избирателите си. Защо? Защото повечето хора искат да чуят какво правиме по пушенето. Помня, че когато заговорихме за забраняване на пушенето по обществени места, имаше огромни, огромни възражения. Но в момента си помислете, кой би бил готов да върне пушенето на обществени места. Може би само партията на зависимостта в Обнението кралство, но реално никой, никой, никой не иска и господин Гърдини е, каза това е огромно въздействие върху общественото здраве в тези страни е, се получи от това. Затова нека да бъдем смели, нека да действаме решително, отправили сме го и в миналото и да видим как ще се намали броя на пушачите. Благодаря на Лина Бак Еван. С това приключваме дебата. На 10-11 юли ще гласуваме тук в нашата комисия. Това ще зависи и от мандата, кога ще гласуваме в пленарната зала, зависи от преговорите с съвета. Това ще бъде ориентировачно през есента. Още веднъж гласуването в нашата комисия ще бъде през юли. Благодаря на всички за интересното разискване. Следващата среща ще бъде на 19 и 20 юли. Още веднъж искам да обърна внимание на а, малобройните колеги, които още са тук, че ще има уркшоп за сигурността и безопасността на пациентите от 15 до 18.30 часа в АСП-3. Всички са сърдечно поканени. За останалите, които ще пътуват към къщи, лек път и приятна обедна почивка. Благодаря.